прави искане госпожа Мориати да бъде назначена за член на комисията по проблем по равноправието на жените. Има ли възражение? Не. Също така искан от компетентните унгарски власти искане за свалянето на имунитета на господин Тамаш Дойч. Госпожа Оварес ме уведоми в писме.